Дами и господа, компетентните италиански власти ми съобщиха, че господин Корочета с действие от 17 декември 2012 година е, е избран за председател на регион е, Сицилия и ще го замести е, госпожа Франческа Барачу. Поздравяваме за нейното избиране. Съгласно член 7 алинея 1 от правилника за работа на парламента и съгласно член 4 от правилника правилника за а, работа. А, мястото на господин корочета се освобождава от 17 декември и на негово място се назначава избира госпожа Бърчо. Добре дошла на госпожа Бърчо. Съгласно член трети алинея 2 от правилника за вътрешния ред на парламента, тя ще изпълнява своя мандат ако са изпълнени необходимите предпоставки и ако е подписала декларация, в която заявява, че не изпълнява длъжност, която да е в противоречие с длъжността и депутат в Европейския парламент. Госпожа Фрида Брепос ми предаде своята оставка, с която тя напуска парламента към 31 януари. Парламента приема тази информация съгласно член 2 алинея 3 освобождава нейното място. Компетентните български власти ме информираха за избирането на господин Пареслав Борисов с действие от 1 януари 2013 на мястото на госпожа Иляна Иванова. Добре дошъл на новия колега, съгласно член 3 или не 2 от правилника за работа на парламента. Той ще участва като пълноправен член в работата на Европейския парламент ако е изпълнен необходимите предпоставки и ако е подписал декларация, в която заявява, че не изпълнява длъжност, която да е в противоречие с и да е несъвместима с длъжността му на депутат в Европейския парламент. Компетентните румънски власти ме, информир, че, ме информираха, че господин Георге Бекали с действие от 19 декември 2012 година е избран за депутат в румънския парламент. Съгласно член 4 алинея 1 парламента констатира освобождаването на неговото място в Европейския парламент. Компетентните румънски власти ме информираха за избора на господин Думитро Самфиреско с действо от 9 януари. Неговия избор на мястото на господин Бекали. Добре е дошъл на новия колега. Ще ви напомня, че господин Замфиреско а, ще изпълнява същите разпоредби на правилника за работа на парламента и ще участва като пълноправен член в работата на Европейския парламент, ако е изпълня необходимите предпоставки, е подписал декларация, в която декларира, че не взема длъжност, която да е несъвместима с работата му като депутат. Гръцките а, е, власти а, е, ми а, е, предадоха искане за снемане на имунитета на, а, на господин Спирус а, а, Даниели. С този въпрос ще се занимава Комисията по правни въпроси на заседание от 17 декември 2002 година. Са проверени мандатите